Добър ден, колеги. Колеги, моля да вземете местата си. We got started this morning by в 9 часа започнахме тази сутрин. Имахме съвместно заседание между две комисии, нашата и комисията Конт, в друга стая. Имаше гласуване цял час защита на финансовите интереси. Директива с това наименование бе гласувана. Имаше дискусия, която представяше доклада от докладчика ни. Госпожа Гресле го представи от Конт за Либе. Сега подновяваме работата си в комисията Либе редовно заседание. So I ask your attention, please и така, моля, съсредоточете се е, върху дневния ред. Моля, не забравяйте, че след първата точка от дневния ред ще се гласува. Така че, онези от вас, които са забравили да донесат електронните си карти за гласуване, моля да изпратят е, някой да им я донесе включително и себе си. Имам предвид, когато казвам това. Oh. focus on the agenda. И така, дневния ред. Първо, одобрение на дневния ред. Поискани са промени. Доклада Галер за СЕПОЛ ще бъде първа точка след четвърта, т.е. първо гласуване. След това и доклада Ентвелт за публичен достъп до документи. След това за международните споразумения, доклада Мецола. Това се отлага за понеделник, четвър... в, е, е за Страсбург. And there will be a debate. Освен това ще има дебат е, за делегацията, която бе изпратена до България. След това ще има отговор на писмен въпрос на господин Стоянов. По 18-та точка потвърждавам гласуване. за бъдещето на полицейските служби. Ако всички са съгласни, то тогава кажете. Процедурен ли въпрос? 15-та точка по нея нямам списък за гласуване. Изпратен ли е такъв? Тин, can you remind me what are you talking of exactly? За какво говорите? За Перикъл. Ще се гласува, да, там е. Раздадене. Ще гласуваме. Не съм получил такова нещо. I did not receive не съм го получил. Okay, one, one voting list will be given to you by... Ще ви се даде от секретарията. Yes, Mr. Clays. Господин Клайс. Thank you, Vosite. Excuse me, excuse me. Those in the room, side. Много ви моля за тишина в залата. Тишина. Тишина в залата. Господин Клайс, кажете. Господин председател, за дневния ред сега ли говорим или говорим за съобщение на председателя? Имаше въпрос за Перикъл. Дали е включен? Ще бъде включен. Така че... Вчера всъщност бе изпратен по почтата, доколкото разбирам. Regarding... Имам въпрос по съобщенията на председателя. Мога ли да ви задам въпроса сега? Слушам ви. Er zijn verschillende missies geweest, voorzitter. De voorbije weken of... Господин председателю, миналата седмица имаше мисия, която трябваше да се проведе. Ja, dus, dus de voorbije weken is er uh, kwestie geweest. Да, миналата седмица, повтарям, се говореше за делегации, които ще пътуват за една мисия в Италия и България. Решихме че независимите имат право да посетят Италия с тази делегация, с ротационната система Донт, която работи. Сега обаче изведнъж се реши, че системата Донт няма да се използва вече или пък ще се ползва от 1 януари 2014 година. Защо не се използва ротационната система Донт? Това е дискриминация за малките групи и най-вече за независимите депутати. Имаше интерес от името на независимите да участват в мисията в Италия. Защо не се прилагат правилата а, така както трябва? Както се прави в други комисии на Европейския парламент. А, в случая говоря и за мисията в България. Имаше писмо на председателя на парламента Шулц, в което се казваше, че много хора пътуват а, с а, лица, които ги съпътстват. След това депутатите трябва да платят разходите, защото парламента отказва да а, възстанови разходите им. Извинявайте. Време за гласуване. Добре, вижте сега. Въпросът е друг. Имаме гласуване. Има гласуване. Има депутати, които са тук само за гласуването след точката за Яколино. Решението е взето от координаторите. Може да не сте съгласни, но това е решение, което е взето. Ще се рестартира системата ДОНТ всяка година. So it's okay. It's okay. It's okay. Now we, we, we're taking your point. Записахме това, което казахте. Много ви моля да продължим. Искам само да кажа нещо за езиковия режим на това заседание. За съжаление няма да има фински, естонски, малтийски и хърватски. Благодаря за проявеното разбиране. Условия за влизане и пребиваване на, държ... на граждани на трети страни в рамките на вътрешнофирмени трансфери. Господин Яколино ще ни каже какво става преди гласуването. Благодаря. Благодаря, председателю. Току-що приключихме още един триалог а, с а, комисията в а, съвета. На една стъпка сме преди приключване на работата по това важно досие, което всъщност се занимава с високо квалифицирани лица и допълва това, което одобрихме в пленарна зала миналата седмица за сезонните работници. Що се отнася до прерогативите на комисията Либе, намерихме е, общи позиции с е, другите колеги. Е, премахна се въпроса, който бе свързан с квотите текстът отговаря на очакванията на Европейския парламент. Сега, що се отнася до компетентностите на Комисията по заедостта, ЕМПЛ, там има известни проблеми, свързани с а, равното третиране на всички, но се опитваме да намерим необходимото решение. Има и един текст, който е свързан с двустранните споразумения с отделните държави членки. Ние искаме общи разпоредби, които да се прилагат във всички държави членки, като се следва принципа на хомогенността. Затова се опитваме да намерим конкретно решение, което да гарантира на квалифицираните работещи, в случая говорим за менеджери, които са специалисти или хора, които са изпратени на стаж, да е, могат е, да се радват на равно третиране, коректно третиране, което да отговаря на съответните работници или менеджери в държавата членка, в която са изпратени е, като работещи в многонационални фирми. Обикновено това са хора от трети страни, които биха могли да допринесат е, към таланта, към качеството е, на работата в определената държава членка. Тоест, свързва се пазара на труда с редовната или законна миграция. Ще има допълнителни срещи Корепер, ще се работи по дребните детайли. Текста отговаря всъщност на нашите очаквания и изисквания като Европейски парламент. Благодаря на господин Яколино за краткостта на неговото изказване. Ето това разбрахме, че се е случило след триалога, който е бил тази сутрин. Хайде да гласуваме тогава. Повечето а, депутати тук а, са дошли точно за това. Така че нека да започнем с гласуването, тъй като имаме доста текстове. И така започваме с а, регламента за Европейския полицейски колеж ЦЕПОЛ колегата е госпожа Кинга Гал, докладчик. Е, започваме с гласуването на нейния доклад. И така, започваме. Изменение 8. Кой е за? Против. Изменения. Компромис. Има компромис 3. Разделно гласуване. Първа част. Добре, искате електронно гласуване. След като искате електронно гласуване, чудесно. Електронно гласуване, госпожа. Сибил, за какво става дума? Е, имам въпрос, господин председател, тъй като тази седмица говорим за това, че да може да се гласува електронно в комисии. Притеснявам се сега защо е нужно електронно гласуване в комисията, защото аз не мисля, че правилата по настоящен пише точно това. Е, най-вероятно ще се променят правилата. 15 е, депутата могат да поискат електронно гласуване, но вече има искане. А, затова нека го направим. Ще имаме разделно гласуване, електронно, по компромис 3. И така. Първа част. Моля, гласувайте. Един от НП, т.е. двама от НП трябва да не гласуват, тъй като са над допустимия брой. Чудесно. Край на гласуването. 34 на 13. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Един от НП трябва да не гласува. Край на гласуването. се за 6 против. Приема се. Трета част. Моля гласувайте. Край на гласуването. 32 на 16. Приема се. Така. Има доста изменения, които отпадат. Трето сега изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Сега съображенията. Втори компромис. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Първи компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. Втора част. Отпада, отпада. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пет. За. Не. Отпада. Отпада. Шест направо. Шесто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо също отпада. И така текста с претърпените промени. Електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. 34 за, 14 против, 1 въздържал се. И сега мандат за начало на преговори с съвета. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство. 31 ще бъде прието, или отхвърлено. И така, моля, гласувайте електронно. Now closed. Край на гласуването. Готово. 36 на 10 против, 3 въздържали се. Okay. Negotiations. Преговорите могат да започнат. Yes, Mrs. Gallo. Thank you, Chair. Uh, I just... Госпожа Гало, Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за помощта. Благодаря на секретарията. Сергей изключително професионално работи по досието, така че благодаря на всички. Благодаря на всички колеги. Нека да ви кажа сега. А, гласуваме за доклада за публичен достъп до документи, докладчик Софи Енфелд. Изменение 17, 72 е оттеглено. И сега започваме да гласуваме. Изменение 37 за. Those against? Против. Сдържали се. Приема се. Проверка. Добре, готово. 37 изменение. Моля, гласувайте. Now the vote is closed. Край на гласуването. 28 за, 19 против, 2 въздържали се. Приема се. 38 за. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се.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 въздържали се, отхвърля се, 7-2 за, извинете, да, 7-3 за и 7-4 са заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се, 7-5 за, против, въздържали се, приема се, 7-6 за, против, въздържали се, приема се, 7-7 за, против, въздържали се, отхвърля се, 7-8 за, против, въздържали се, приема се, 7-9 за, против, въздържали се, приема се, 80 за, против, въздържали се, отхвърля се, 81 за, против, въздържали се, приема се, 8-2 за. Добре, проверка. Проверка по 81 Готово. Проверяваме 81. Моля, гласувайте електронно. Now the vote is closed. Край на гласуването. О, 23 за, 23 против, е, трима въздържали се, отхвърля се. Стигна до 82 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се 84. Добре, приемаме. Проверяваме 83. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 84 се приема. Трима въздържали се. Да. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, щом казвате, ще направим проверка. Готова електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 24 за, 24 против. Е, печелят е, тези, които са против. Сега, по преамбила. Изменение едно. За. Против. Въздържали се, не е ясно, нека да проверим. Преди да сте ми поискали проверка, направо проверявам. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 за, 21 против. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за. Против против социалистите и демократите да се дигат ръката, моля. Приема се. Четвърто изменение. Да проверим веднага изменение 4. Моля, гласувайте електронно. It is adopted uh, uh, as to me, but I didn't see any hands raised by the S&D. That... Не видях, за мен беше прието, но не видях как гласуваха социалистите и демократите. Смятам, че е прието. Край на гласуването. Да. Прието е. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се 6. За. против, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 и 10 са заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Добре, веднага правим проверка на 10 и 9 и 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за 25 против. Приема се. Изменение 11 отпада. Изменение 12 за. Против. Въздържали се не е ясно. Веднага правим проверка. Моля. Изменение 12. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Край. 27 на 24. Приема се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно. Проверка. Край на електронното гласуване. Беше отворен, започнал вода, сега свършва. 18 за, 33 против. Моля ви се, дигайте си ръката. Съвсем ясно беше всъщност. Изменение 14. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Добре, готови сме, проверяваме. 14 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 23 за, 28 против. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Искате проверка ли? 15. Проверка по 15. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 29 за, 29 против. 16 за. Против. Въздържали се, отхвърлят се. 17 за. Вече гласувате. Това е гласувано. 18 и 18 от 19 за против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, приема се, 21 е гласувано, 22 също, 23 също, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се, 25 за, против, въздържали се, отхвърля се, 26 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30. Uh, е, да, и 29 се стои, нека да гласуваме. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против, въздържали се, приема се 33 за. Искате проверка по 32 чух ви. Добре, проверяваме 32 електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Край. 22 против, 29 за. Прието. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Искате проверка ли? Проверяваме 33. 33 проверяваме. Нали това казахте? 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 25 против, отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 35. Това беше гласувано. А то отпада. Добре. 36 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме целият текст с измененията. Моля електронно гласуване. Край на гласуването. Гласувахте ли всички? Господин Мишел? Петима души не гласуват по някаква причина. Проверете си машинките. Край на гласуването. 26 за, 18 против, 7 въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Благодаря. И благодаря на госпожа Интфелд. Сега гласуваме пред... предложението за регламент за създаване на Европейска прокуратура доклада на господин Салвадора Яколино. Има корекции в е, листа на гласуване 11 ще бъде покрито от е, изменение 8. Да започнем. 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3 за. Against. Abstention. Против, въздържали се, приема се. Да, падат някои изменения. И сега стигаме до компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. И после отиваме до 33-то за. 33. За, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме 33. Гласуваме електронно. Моля. Vote is closed. Край на гласуването. 16 за, отхвърля се. И стигме до 34 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. за. Против, въздържали се, отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. И стигаме до изменение 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За против въздържали се, приема се и стигма до 51 за. Против въздържали се, отхвърля се 52 за. Против въздържали се, приема се. Проверка, добре, електронна проверка по изменение 52. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 25 за, 20 против. Приема се. Сега първо изменение на Юри за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. Добре, що ми искате, проверяваме 56. Добре, правим сега проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за, 26 против, отхвърля се. Компромис 8. За. Против, въздържали се. Приема се.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 Въздържали се. Приема се. Компромис 13. Добре, добре. Веднага проверяваме 86. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 21 на 24 отхвърля се. Компромис 13 за. Против въздържали се. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се, не е ясно, нека проверим. Моля, гласувайте изменение 90. Край на гласуването. 4 на 5. Моля ви да си вдигате ръцете. Amendment 92, favor. 40 на 5 гласа. Следващото за, против, въздържали се. Приема се. Искате ли проверка? 92 изменение. Моля, гласувайте. Борис closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Конт 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, Против. Нека направим проверка. 105-то изменение. Отхвърля се, отхвърля се. Край на гласуването, но пак ще ви помоля, вдигайте ръце, за да ви виждам. Единственият начин да се направи проверка е да се види ясно как се гласува. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека проверим. Добре, нека проверим. Бюджет 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 на 21 приема се. Бюджет 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка, така ли? Имате право, разбира се. Бюджет 5 за. Против, въздържали се, приема се. Юри 4 за. Против, въздържали се, приема се. Юри 5 за. Против. Тук вече не е ясно. Юри 5, моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 на 27 ясно е вече, отхвърля се. Бюджет 6 за. Против. Въздържали се, приема се. Добре проверка. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. Край на гласуването. 25 на 18 приема се. Конт 2. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Конт 3. За против, въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, приема се. Юри 7 за, против, въздържали се, приема се. Добре, нека направим проверка. Моля, гласувайте Юри 7. Край на гласуването. Деветнайсет на 24 отхвърля се. Юри 9 за. Против, въздържали се, приема се. Юри 10 за против, въздържали се да направим проверка. Моля, гласувайте Юри 10. Край на гласуването. Край. 19 на 24 отхвърля се кон 5 за. Против. Въздържали се приема се. Добре, нека проверим конт 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 на 25. Конт 6 на две части. Първа част за против Въздържали се, приема се втора част. Добре, нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Конт 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Конт 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 111 за, против, въздържали се да направим проверка. Моля гласувайте изменение 111. Моля гласувайте. What do we have? Closed. 30... Край на гласуването 23 на 20. Приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 16 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, за, моля, вдигнете ръце, против, въздържали се, приема се. Проверка Добре. Втора част на конт 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Конт 17 за. Против. Не е ясно. Нека проверим към 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край. 21 на 20. Приема се. 113. Не, извинете, поправя се председателя компромис 17. За. Против въздържали се, приема се. Така стигаме чак до 116 и 125, които се гласуват заедно за, против, въздържали се, приема се. 100, не, 129 отпада. Компромис 18 за, против, въздържали се, се. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре да проверим. Изменение 17. Господин Албрехт, извинете, наистина уважавам работата на нашите служители, но единствено евродепутатите имат право да поискат проверка на гласуването. Съжалявам, че го казвам. Ами вижте, винаги когато ми кажат проверя, аз проверявам – може би сега трябва да проверяваме кой иска проверка. Добре, кой иска проверка? Хайде да направим проверка. Прав сте принципно. Гласуваме, моля, гласувайте. Край на гласуването. Well, uh, we're talking 17. 17, Brigitte Sippel's amendment. Нали по 17 изменение гласуваме? Насипел. Край на гласуването. Край. 21 на 21 гласа отхвърля се. 19 за. Против въздържали се, отхвърля се. Добре, да проверим. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и седем на тринадесет. Ясно е, че трябва да си вдигаме по-високо ръцете, колкото и да е изморително защото иначе непрекъснато правим тези електронни проверки. Съображение А на бюджет. За. Против. Отхвърля се. Съображение Б. За. Против. Приема се. Съображение С. За против, въздържали се, приема се. Съображение А за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се. Сега целият текст, моля гласувайте. Край на гласуването. 34 за, 7 против, 1 въздържал се. Честито господин Яколино. Сега преминаваме към гласуване на доклада Коелю наблюдението на морските външни граници. Моля, гласувайте. Гласуваме текста, съгласуван по време на триалога. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не, още не сме приключили с гласуването. Има ли липсващи карти или някой да е излязъл от залата? Липсват ни три гласа. Край на гласуването. 35 за, 2 против, 3 въздържали се. Приемаме доклада. проекто предложенията и препоръки на Мария Габриел за Азербайджан. Едно гласуване, моля гласувайте. Всъщност две гласувания имаме тук. Проекто препоръката гласуваме първия доклад за реадмисията. Споразумението за обратно приемане между ЕС и Азербайджан. Край на гласуването. 30 за, 7 против, 1 въздържа се. Сега отново доклада на Мария Габриел, но вече за облесняване на издаването на визи. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 32 на 4 и един въздържал се, приема се. Нещо не проработили? Е, както и да е, ние вече гласувахме и приехме. Отново трябва да гласуваме. доклада по регламента срещу фалшификатите. Нека гласуваме на Агустин Диас Демера Гарсия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Тридесет и за, никой не се е въздържа, никой не е против, единодушие. Таня Файон и третите страни, чието граждани са освободени от визово изискване. Гласуваме текста, както е договорен в резултат на триалозите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 на 4, против 1 въздържа се, приема се. Доклада на господин Макинтайр следващия защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез средствата на наказателното право. Отново договорен в резултат на триалозите, моля гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 2 против. Благодаря ви, господин Макинтар. Приема се. И накрая остава ни резолюцията относно бъдещето на визовата политика вследствие на въпрос искане за устен отговор. Това е включено в списъка ми за гласуване. Нека гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 3 въздържали се и 3 против. Благодаря ви. С това приключваме гласуването и продължаваме нататък с дневния си ред. Точка 19. Okay. We got now point 19. Please Точка 19. Много ви моля, тези, които излизат, да го направят тихо. Плиш! Плиш! Hello? Please, those leaving the room. Пак ще помоля тези, които си тръгват да го направят тихо. Така наистина ще наваксаме. Okay? There we go. Point 19. Чудесно. Точка 19. Преговори относно многогодишната финансова рамка за 2014-2020 година, полуки, които могат да бъдат извлечени в бъдещи перспективи, докладчика и е Кинга Гьонт трябва да чуем нейното мнение по измененията. Слушате ме, нали? Колегата Гънц има думата. Заповядайте. Благодаря ви. Не ми трябва много време всъщност. Съставихме това становище, като имахме предвид различните преговорни досиета по МФР. Събрахме различните мнения Имахме прекалено много изменения, като повечето от тях не бяха спорни и ги подкрепихме. Имаше едно компромисно изменение, като остана единствено едно спорно изменение между различните групи. Той е на госпожа Ламберт. И тук наистина настъпи разнобой. Това е фонда за миграция и обежище, както и специалните условия за Европейската служба за външно действие. Вие казвате, изразява съжаление, че комисията и съвета би искала да използва този фонд за финансиране на действия в трети страни без да се прецизира правното основание и така парламента няма как да успори решението. Мисля, че това е горе-долу единствената спорна точка. Трябва да се види дали ще финансираме или не външните действия на комисията. Това е единствения въпрос. Иначе наистина има цял куп изменения, но те не са проблематични. Понеделник ще ги гласуваме в Страсбург. Много ви благодаря, госпожо Гьонц. Госпожа Ламбер, докладчика в сянка. Благодаря ви. Изменение пето, току-що споменато от госпожа Гьонц – има една основна идея и тя е свързана не толкова с съдържанието на досието. Предложението всъщност идва от комисията и съвета, но на парламента не беше оставена възможността да го спори. Разбира се, ние можехме да стигнем до абсолютно същия извод, но начина на работа не беше уместен, защото парламента нямаше как да оспори това решение на комисията и съвета. Ето какво ни притеснява възможността за оспорване и съответно липсата на такава възможност. Това е не толкова съдържанието на досието, а начина на вземане на решение. Благодаря ви, госпожо Ламбърт. Да чуем комисията тогава. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за възможността да направя кратък коментар. Знам, че докладчика има право да обясни своя подход към измененията. Самата аз ще кажа, че приветстваме идеята да се извадят полуки от разговорите. Това е важно и ще ни помогне при следващата рамка. Трябва да знаем какво е проработило, какво не, от гледна точка и на съдържателните предложения, и на процедурата, и сътрудничеството между трите институции. Така че приветствам вашата инициатива, но няколко бележки. Първо, от резолюцията оставаме с впечатлението, че е имало някаква разлика в предоставянето на информация от комисията, съответно на съвета и на парламента. Това не е така. Комисията винаги предоставя същата информация на съвета и на парламента, така е поступила и в този случай. Освен това, аз съм преговаряла от името на DG Home и съм предоставила цялата необходима информация на секретарята на комисията Либе, на председателството, за да и стигнем до някакви решения по намаляването на разходите – Съответно, съветът и комисиите решават как да продължат работата от тук нататък, но ние сме предоставили същата информация и на съвета, и на парламента. Разбирам, че моментът е труден, не е сега момента за съкръщения и намаления, но аз ви уверявам, че предоставихме най-съща информация – Работили сме и с отделните докладчици, за да обясняваме последиците от различните варианти за финансиране. Няколко бележки по измененията. Парламентът още не е гласувал целия пакет и има възможност да постъпи другояче в областта вътрешни работи като част от МФР. Ние се надяваме, разбира се, че ще получим подкрепата ви. В момента текстът се разглежда от юрист-лингвистите. Но така или иначе, 2011 година комисията обясни своето предложение за МФР, обясни таваните и необходимостта финансирането в областта вътрешни работи да се използва и за действия извън границите на Европейския съюз. Това е нещо полезно, като разбира се не се дублира работата по други външни фондове на ЕС. Това беше гласувано и едва тогава влязохме в триалога. Това е правното основание за гласуването, мисля, на мартинското пленарно заседание. След това изменение Шесто. Казва се, че съгласно договорите националните програми по МФР се, могат да се приемат чрез делегиран акт. Това не е обаче позицията на комисията или правната и служба. Не съм запозната с правното становище на парламента по този въпрос, но членът споменат в изменението е ясен. Делегираните актове се отнасят до несъществени елементи. Ние не смятаме, че в този случай, случай става дума за това. Ето защо ние не мислим, че при структурните фондове решенията трябва да се вземат по този начин. От тук и предложенията ни за Фонда за вътрешни работи. И накрая опитваме се забавянето в одобряването на фондовете да не се отрази на финансирането на ежегодните програми. Много се радвам, че комисията на следващото си заседание ще има изслушване по диалога с държавите членки и изготвянето на националните програми. Имаме и писмото на комисаря Малстром до председателя на комисията. Той изразява готовността на комисията да продължи работа с комисията Либе по цялото договаряне на МВР, съответно в частта, по която вие работите, и да се води диалог по използването на този фонд. Благодаря ви. Разбира се, резолюцията е ваша, но тя създава впечатлението, че комисията е била пристрастна. Мисля, че всяка от държавите членки, участвали в преговорите от страна на съвета, могат да потвърдят, че комисията не е била на тяхна страна или на нечия страна. Ние сме изпълнили своите задължения и съгласно договорите и съгласно институционалната си роля. И сме работили с цялото си уважение към парламента и тази комисия. Благодаря на докладчика. Давам думата на докладчика. Благодаря ви Наистина, това е доклад на парламента, съответно комисията Либе по самата процедура. Не съм участвала във всички преговори, само в някой от тях. Както казах и в началото, аз се допитах до колегите. Сега съставяме доклада и използваме мненията на колегите, участвали в преговорите оценявам ангажимента на комисията да предоставя информация и на съвета и на парламента, но много от колегите изразиха становището, което ви прочетох. Много благодаря за това, което вие обяснихте. Разбира се, че съвета няма да се оплаче, ако е получил повече информация от нас, така че няма как да ги питаме тях. Но ми се струва, че все пак трябва да включим този текст в доклада, защото той отразява впечатлението на парламента от преговорите. Благодаря ви, както казах, за изразената позиция на комисията, но мисля, че е важно, ако парламентът остава с такова впечатление, това да се отрази, защото не би трябвало да работите така, че парламентът да се чувства пренебрегнат. Наистина се води много дълъг дебат и по това, което споменахте, изобщо се разискваше кога имаме делегиран акт, кога акт за изпълнение имаше разлика в тълкуването на правните служби. Оценяваме вашата позиция, но ние няма да променим позицията на парламента, изразена в доклада. Така или иначе, се смята, че процедурата не е била балансирана, не е била честна. Това го казват много от колегите. Смятат, че между комисията и съвета е имало някаква договореност и парламентът просто не е могъл да участва пълноценно. Има и друга тема, тя е за външните отношения, но благодаря ви и благодаря на комисията. Понеделник ще гласуваме още един представител на комисията иска думата. May use the word for a minute and we will be back to our rapporteur to conclude. Please. Do... Нека ви чуем и после докладчика ще заключи. Благодаря ви. Искам да кажа няколко думи по правните досиета. Аз представлявам Генерална дирекция правосъдие. Благодарим на съвета и парламента за конструктивните преговори. Благодарение на тях и двата регламента се приеха края на 2013 година. Искам да ви уверя, че предоставихме информация на двата с законодателя освен това, имаме годишни програми, оповестяване на покани за участие и изпълняваме също така ежегодните си задължения за отчитане. Госпожо Гьонц, много се радвам, че и вие сте тук, защото имаше съдържателна разлика между досиетата в областта вътрешни работи от една страна и правосъдие от друга. Както и по-рано казах, комисията прояви наистина творчески подход в частта правосъдие и това е нещо, което приветстваме. Работи добре и със съвета, и с парламента. Наистина ви благодаря. Не ви видях тук по-рано, но трябваше да се направи разлика. Да. Oh, Добре. Следващата точка е обявена в 11.40. Тя се занимава с посещението в България. Докладчикът трябва да е тук. Ръководителя на делегацията трябва да е тук. Няма го. Почивка. 15 минути. И ще започнем работа отново. Тест. Тест. Тест. на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

stabilni sektor. Uh, I would like to welcome... Колеги, добре дошли всички, които сте върнахте след паузата. Искам да помоля колегите да седнат, uh, за да продължим. Следващата точка е делегацията, която пътува до България за ситуацията с беженците и търсещите убежище от Сирия. А тази делегация пътува между 20 и 22 януари. Ще го обсъдим заедно с 21 точка от дневния ред. Това е един въпрос, който иска писмен отговор от страна на господин Стоянов. Първо, колеги, ще дам думата на господин Енгел. Той беше ръководител на делегацията до България. Той ще резюмира доклада. Госпожа Гиом също бе там. Съжаление, тя отсъства. Искаше да е тук, но я няма. Има други ангажименти. И така давам думата на господин Енгел, който ще ни каже нещо за доклада и посещението. You, um... Благодаря. За мен бе удоволствие да бъда ръководител на делегацията. Така или иначе делегацията се състоеше от а, двама души, така че имах 50% шанс да бъда ръководител на тази делегация. Огромен брой, както виждате, хора пътуваха. Но няма значение. Много български колеги ни придружиха. Не знам а, доколко колегите са получили моя доклад. Предполагам, че трябва вече да е наличен и затова няма да цитирам фактите, които могат да бъдат изчетени детайлно от онези, които искат да го направят. Имахме изчерпателна програма в България. Тя включваше и това да видим какви са фактите, що се отнася до притока на хора от Сирия, разбира се, не само от Сирия, но най-вече от Сирия. След това имахме възможност да видим по-важните елементи от инфраструктурата, които са налични за пристигащите, които търсят международна закрила. Трябва да обрисувам контекста първо. Тези хора не всички искат да бъдат в България или поне да останат там. Те искат да дойдат в Европа, искат да влязат в Европейския съюз и тъй като България географски е разположена там, където е, е очевидно, че това е една от първите държави, в която могат да навлязат тези лица, опитвайки се да влязат в Европейския съюз. Ясно е, че България все още не е идеално готова да поеме голям брой бежанци и търсещи убежище и за лица, които имат нужда от защита. Но също така е ясно, че когато има такава криза като сирийската и много други след нея в региона, то тогава човек е изправен пред приток. от хора в такива размери, че аз бих казал, че няма държава, която да може да се справи а, оптимално с това. Така, условията в България не са оптимални, те се подобряват. Видяхме го, че много се прави за подобряване на условията по прием, но веднага трябва да кажа също така, че в случай в бъдеще има хиляди, десетки хиляди допълнителни лица, които се опитва или се опитат и успеят да пресекат българската граница, то натиска върху структурата за прием в България ще бъде такъв, че ще бъде много трудно на страната да се справи. Това в контекста на броя хора, които са пристигнали в България. За момента говорим за сгради, фонд, който е направен за максимум 5000 човека, например, да кажем, като комбинирам всички категории тук. В Турция, както знаете, се предполага, че има около 750 000 сирийци, които се придвижват. Също така знаем, че в Ливан има горе-долу толкова сирийци също, които бягат от въоръжения конфликт. И също така трябва да знаем, че има и милиони сирийци, които са вътрешно разселени с страната си и най-вероятно ще се опитат в някакъв момент да пресекат границата и да стигнат до друга държава, за да започнат нов живот. Темаки преди всичко това, в първа точка от заключенията да съвсем ясно казахме, и затова не смятаме, че грешим, че тук сме изправени пред един европейски проблем. Един проблем, който Европа трябва да реши, защото не може да обвиняваме България, ако условията за прием не са подходящи, когато влизат много беженци. Ще бъде много интересно да се разбере колко сирийци ще приветства Европа в границите си, ако продължи тази криза, тя невероятно ще продължи имайки предвид огромните цифри, за които говоря. Някой говори за няколко стотин, примерно. 500 иска Франция. Моята страна 60. Първите 28 ще тръгнат. Но тези цифри, в сравнение с цифрите, които споменах, огромните цифри, е, не са много и ще бъде задължително в Европейския съюз да се прегледа общия ни подход към лицата, които търсят защита, защото кризата няма да спадне е, в момента. Сирия, не знам какво ще се случи утре в Либия и около Либия. Трябва да увеличим своята готовност е, за прием е, на такива хора, които не решават по собствена воля да се преселят. Не, това са хора, които имат нужда да се преселят, защото живота им е в опасност, защото бъдещето им е в опасност, защото нищо не има е останало. И една цивилизована територия, като Европейския съюз, който твърди, че е цивилизован, трябва да се гордее а, с това, че е готова да даде защита на хора, които най-вероятно имат нужда от такава защита. Не искам а, това да продължава прекалено дълго. Та, нашата мисия трябваше да прецени какви са условията за прием на хората и как се развиват тези условия. Така че, трябва да кажа, не са а, много прекрасни, но се подобряват. А, всяка една държава има проблеми, нормално е да има проблеми. Въпросът е какво се случва с тези хора, след като те напуснат тези при, е, центрове за прием, след като им се даде някакъв статут по защита, Сега, в този момент, България е изправена с пред, извинете, много хора, които са неграмотни, нямат образователен ценз, нямат професионално обучение и следователно не могат лесно да бъдат интегрирани в българското общество или изобщо на българския пазар на труда, ако се стигне до това. Така че интеграцията е проблем и по-настоящем се предприемат мерки от българските власти. Прекалено бавно, но все пак се предприемат мерки. Още един проблем е свързан с настоящия феномен или евентуално бъдещ феномен за непридружени не бяхме сигурни за какво става дума, като се говореше за това, защото имаше доста такива съпътстващи малолетни, но ние такива не видяхме. Всички от тези, които видяхме, казваха, че не са видели никого. На самия, в самия край на мисията установихме, че в един от центровете има такива малолетни, което само по себе си не е проблематично, но трябва да се наблюдават и условията за тези лица, особено ако се увеличи техния брой. А, това не може да се предвиди. И накрая, нещо, което, извинете, показва лицемерието на Европа постоянно се говори, че българите трябва да построят границ, на границата ограда, границата с Турция. Пърските власти казват, че това е така, това невероятно е истина, казват, че, че това е много труден терен, че ще бъде опасно да се прескача една такава ограда, защото терена е сложен. България иска да защити границите си, ние това очакваме от нея. Ние искаме от България да защити границата си в рамките на постоянния процес на а, присъединяване на България към шенгенското пространство. В същото време, ние закленяваме страната, България, за това, че тя отнема възможността на хората да влизат на нейна територия, което е задължение по международно и европейско право, но не е, при определени обстоятелства. Т.е. българите казват и според мен с право има легитимни КПП-та и хората, ако искат да пресекат, да отидат на КПП-то, ако имат нужда и да пресекат. Тоест, там трябва да се прецени дали могат да влязат или не, а не на някаква ограда. Ограда има и в Гърция, както знаете. И там има много по-малко проблеми с съществуването на ограда, отколкото имаме с българската ограда, която между другото не съществува. А, дори не е започнало изграждането й. Та има двата проблема. От една страна географското разположение на страната, което означава, че България ще бъде изправена пред миграционен натиск, който ще бъде по-значим отколкото на другите държави, които са в средата на Европа и нямат външни граници. Българските власти искат разбира се, да защитават границите си, да имат сигурни граници. В същото време има нужда от това да има и достъп на хора до европейска територия, до българска територия, които, да търсят, които търсят извинете, международна защита. И на трето място имаме и тази обективна потребност да има европейски подход към този въпрос, защото нито една държава и най-вече една от най-бедните в Съюза ще може да се справи сама с а, такъв приток, какъвто се очаква в бъдеще или в пикови моменти, а, пред каквито сме били изправени. И в резюме, България направи много усилия за подобряване на условията на прием на търсещите убежище и бежанците не е достатъчно, но усилията продължават. Аз бих се радвал, ако приемем този пример като още един апел, аз сме имали такива апели и преди това, като например островите в Средиземноморието, Лампедуза в Италия и други такива, та имаме такива апели, а когато се изправяме пред пунктове в Гърция, например. Ако си спомняте, хората се удавиха посред нощ и след това гръцки министри казваха ужасни неща. Но Европа като че ли символично внимание отделя на този въпрос, поне северната част на Европа. Остава южната част на Европа да се справи, след това разбира се от време на време ги обвинява за това, но поне не идват при нас бежанците си, казва Северна Европа. Ние, като европейски парламентаристи, трябва да заклеймим такова едно поведение, както и възможността условията за прием да бъдат прилични във всеки един момент. Благодаря. Благодаря за резюмето ви. По време на това посещение, доколкото разбираме, е станало ясно какви са противоречи... колко, извинете, противоречиви са посланията. Защита на границата, за достъп все пак до шенгенското пространство, от друга страна да пуснеш или да не пуснеш нези, които търсят убежище, да влязат в страната, от друга страна да не им дадеш възможност да стигнат до други части на Европа. Има доста лицемерен подход тук, който сме обсъждали а, и по време на средиземноморските кризи. Благодаря. Споменах в началото, че ще обсъдим този въпрос заедно с а, искането за писмен отговор от страна на господин Стоянов към Европейската комисия. не е отговорено на време и затова искахте да се обсъди тук в Либе. Доколкото разбирам, сега вече имате отговор от страна на комисията. Ще помоля комисията да резюмира отговора си, защото е хубаво да чуем този отговор. Доколкото зная, господин Илчев е поискал думата и след това и господин Стоянов е поискал думата. Започваме с господин Стоянов, тъй като той е задал писмения си въпрос към комисията. Действително на 16 октомври аз ходирах този въпрос, който това питане с три въпроса в него, което смятах, че тези въпроси са достатъчно елементарни, за да бъдат отговорени, да им бъде отговорено бързо в рамките на по, с, по-съкратената процедура. За всеки случай отговора получих на 12 декември, след като вече а, срока от три седмици, който е по спешната процедура, беше изтекал и след като аз вече бях поискал да има дебат в комисия, както а, правилника ни дава това право. Затова ще направя няколко коментара, защото съм а, крайно незадоволен от отговора и в него се съдържат някои противоречия. А, още първото изречение веднага казва, че а, тъй като аз задавам този въпрос а, дали България предоставила средства в рамките на набрания фонд за справяне с сирийската криза като цяло и беженската криза. И веднага ми се отговаря, че ЕСА не е създавал специален фонд, казва отговора, за справяне с последствията от кризата. Следващото изречение казва, Европейския съюз и държавите членки съвместно събраха 2 милиарда евро, от които 943 милиона от група специални фондове. И сега аз питам защо е необходимо това увъртане а, около някакъв технически термин, защото тези 2 милиарда евро, ако не са фонд, как да ги наречем? Купчина с пари, която сме събрали. Да, очевидно това не е нещо, което е инструмент специално, който съществува от преди това, защото е екстраординерен механизъм, извънреден механизъм но а, по този начин а, така, се опитва по някакъв начин да се придаде някакъв друг привкус на отговора и едва ли не да се вдъхне някаква чувство за некомпетентност от страна на комисията към мен, което аз не, не намирам за правилно, защото следващото изречение комисията си противоречи и каза, че България е осигурила 300 хиляди от а, тази сума. Втория ми въпрос към, към а, колко са към момента разходваните средства от тези 2 милиарда евро по е, този въпрос отговор няма. А, също да добавя, между другото, че имаше противоречие в личен разговор с а, е, комисар Георгиева. Тя каза, че има такъв фонд и тя го управлява като комисар за кризи. А ето, че тук господя, госпожа Малстрион, комисар Малстрион говоря, че няма. Но не е нормално двама комисари да си противоречат в това, което казват. Един е в официален отговор, другия е в официална устна среща, официален устен разговор. Затова моят въпрос е а, а, към комисията, основно е по, по тази тема. Имам няколко въпроса и те са свързани с това, защо беше нужно цялото това шикалкаване. Първо, за самото забавяне на отговора, мисля, че беше толкова трудно да се напише една страница с а, общо взето а, нещата <clears throat> в нея са изяснени, доколкото комисията е намерила за добре. Но а, ето тези противоречия и самото забавене показва сякаш, че комисията се е чудила кой знае какво, че трябва да се отговори по този въпрос и едва ли не е търсила отговори, които а, не са обективните отговори, а са отговори спрямо примерно това, кой задава въпроса, че съм част от българската делегация, и че едва ли не проявявам някакъв нездрав интерес, което смятам за много неправилно. А, затова искам да поставя отново въпроса за разходването на тези 2 милиарда евро. Ако може комисията да разясни по този въпрос а, малко по-подробно къде са отишли тези средства към които България допринесла бедна България, най-бедната държава членка в Европейския съюз, където пенсиите са по 100 евро на месец и допринесла 300 000 евро. Значи това са на колко? На 3000 души пенсиите за един месец. Може да направите много проста сметка. А, и другите въпроси, които се появиха в последствие, те са два. Единия въпрос е с това, което беше казано и преди това. Сега аз а, <laughs> много благодаря на господин Ангел за ангажимента. Искам само да го поправя, че освен, че България има нужда да брани собствените си граници и да а, оказва полицейски контрол по тях, това са граници и на Европейския съюз. Те не са само на България и ние имаме и задължението към на самия съюз да бъдем отговорни към тяхното опазване. Първия въпрос и основен е, че стана ясно, че голяма част от бежанците, които са 10, 11, 12 хиляди, горе-долу половината от тях, така наречени бежанци, всъщност не са сирийци. И всъщност не са бежанци, реално. И а, сега към България се проявяват критики и се казва, вие нямате право по международното законодателство. А, е една минута и приключвам а, нямате право по международното законодателство да правите пушбек, да ги връщате обратно. Ама тъй като дойдат на границата, как да разбереш кой е бежанец и кой всъщност е нелегален емигрант? И затова България трябва да направи организация, така че да има пропускане на тези хора през места, където това да може да бъде осъществявано. Защото спрямо нелегалните иммигранти ние имаме право на пушбек и да не ги приемем обратно вътре. И другия въпрос, който поставиха някои колеги напоследък и самата а, комисар Малстреон също говори за него в пленарното заседание, относно член 33, приключвам, относно, относно член 33 от регламента Дъблин 2 някои от българските колеги... I, I would like to ask you to be shorter, because it would be very important to... Много ви моля по-кратко, защото искаме да чуем становището на Европейската комисия. Вие също искате да направите такова нещо. Приключвам. Това е последния ми въпрос. Наистина искам да получа добър отговор. Та, а, член 33 от а, регламента Дъблин 2. Някои от българските колеги изявиха а, мнение, че не е правилно да се задейства. Аз не виждам защо да не е правилно. Това е една възможност да покажем истинска европейска солидарност в криза. Това, че България ще трябва да пише доклади, не е проблем. Всеки, всеки трябва да се отчита, когато провежда политиките. И затова искам да чуя мнението на комисията, всъщност какво точно представлява тази процедура и те как я виждат. Всички знаем, че не е прилагана, експериментална е моля да чуя тяхното мнение. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря, господин Илчев. И след това ще помоля комисията да отговори на тези трудни въпроси. Благодаря. Искам да кажа, че съм много удовлетворен от доклада по две основни причини. Първо, аз много е, отдавна, от миналата година, е, казвам, че положението в България трябва да бъде наблюдавано, анализирано и да се е, споделя информацията с Комисията по граждански свободи, а и в по-широк контекст, защото аз очаквах проблемите в България да ескалират и да ескалират така, че да се усеща този проблем дори извън границите на нашата страна. Делегацията, която бе оглавявана от господин Енгел, бе много успешна и доклада съдържа всички доказателства за този успех. Ние се срещнахме с е, ключови лица от изпълнителната, законодателната власт и посреднически институции и власти. Докладът е много конструктивен, подробен, изчерпателен и за това искам да благодаря на господин Енгел. Високо оценяваме неговите усилия, неговото търпение и ефективност. И докладът ще бъде особено важен и в е, предстоящите е, дискусии, форуми и опити на парламента и на нашата комисия. Е, защото пак е, трябва да повторя, в доклада се съдържат много богати данни, заключения и е, цифри. Три момента искам да отбележа. Първо, законодателството в България има нужда, и това се отразява в доклада, има нужда да бъде е, допълнително променено с цел да се подобри. Член 35 в момента, ако не греша, от настоящия закон за бежанци и убежище, този член 35 и други, е, налагат на страната да приема потенциални бежанци, иммигранти и непредружени малолетни, особено. И е, члена гласи, че трябва да се направят усилия за осъществяване на събиране на семейства. 120, 192 е, са малолетните лица, които са не придружени в момента. И ако българските власти започнат да правят усилия за събиране на тези семейства, ще бъде много сложно. Значи средно още 600 души трябва да бъдат издирани, които да се присъединят към непридружените малолетни, което във всички случаи е проблем за властите в страната така толкова обсъжданата ограда или стена по границата. В доклада на господин Енгел се съдържа изчерпателен отговор. Не става дума за стена или ограда между две съседни държави. Става дума за съвсем лека ограда, която да предотврати рисковано, рисковано преминаване на границите и да насочва преминаващите към е, контролно-пропускателните пунктове, защото в момента нито един от е, пребиваващите е, не са преминали от Турция в България през КПП. А когато това се прави през нощта, рисковете са много големи. Те рискуват и живота си, и рискуват да предизвикат ответна реакция от граничните патрули. Много е добре, че доклада признава, че българските власти правят усилия за защита на външните граници на Европейския съюз. Не бива да забравяме и това. А, принципа за невръщане а, може да бъде и трябва да бъде спазван без да се засягат, разбира се, такива теми и спорни коментари за оградата. Доклада следва да бъде е, разпространен и в е, другите комисии, според мен, най-вече в Комисията по външни работи, а също така и може да бъде приложен като информационен документ е, в документите за правната служба на парламента, защото всички тези цифри трябва да представят положението на колегите. Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Пайн от комисията е, да чуем какво има да ни отговори на въпросите и безпокойството. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с въпроса на господин е, Стоянов. Действително, комисията реагира с закъснение е, в отговор на писмения въпрос и съжаляваме за това. Ние много сериозно се отнасяме към въпроса за писмените отговори на парламента и се опитваме почти винаги да си спазим срока, но понякога това не се случва. Понякога отговора не се изготвя само от едно лице, трябва да се наберат данни от различни служби на комисията и това забавя процеса. Това разбира се не е извинение. Опитваме се да спазим срока и за съжаление в този случай се забавихме. А сега по същество. Надявам се, че няма нужда да обсъждаме в големи подробности терминологията, но все пак е, нека да кажем ясно и това се съдържа в е, нашия писмен отговор. Няма конкретно определен фонд за реагиране на е, сирийската криза. Има средства, които са отделени за е, реакция, за подпомагане на кризата в Сирия в отделните аспекти. От тук идват тези 2 милиарда което е общата сума, която се събира от всичките е, различни е, редове, бюджетни редове на общността и също помощи от е, страните членки в помощ, примерно, за властите в Турция, Ливан, Йордания или помощ за неправителствени организации е на място. Тоест, е, средствата, разходвани от е, Европейския съюз, покриват всички тези средства, които идват от европейски бюджетни редове в посока на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Ние при предоставяме помощ с страните, където има криза с беженците, които са съседни на Сирия. А парите, които идват от България, това не са пари, които идват през средствата на Европейския съюз. Това са пари, които България дава на страни в региона от други източници. Не мога да кажа какво от тези средства е разходвано, но това не са пари, които идват през Брюксел, така да се каже. Мисля, че това покрива въпросите. До тук. А останалата част от писмения въпрос а, засягаше а, темата дали България получила средства от тези. Не, не от тази цифра, която е цитирана в нашият отговор – които са средствата за сирийския регион. Но междувременно, след изготвянето на нашия отговор, сега вече можем да оповестим, че има екипи от ЕАСО, офиса за подкрепа на бежанци. Тази помощ ще продължи поне до септември тази година. Също така сме дали е, извънредна финансова помощ на България по линията на различни съществуващи е, фондове. Е, общата сума е 5,6 милиона евро от фонда за бежанците, от фонда за границите 2,4 милиона и Доколкото разбирам, вече около 80% от тези средства са пристигнали като предварителни плащания в България и около половин милион евро са отпуснати от Европейския фонд за връщане на бежанци. Ако мога да коментирам няколко по-общи теми, които се засегнаха тук в дискусията. Комисията отчита много от фактите, които коментира господин Енгел. Абсолютно споделяме загрежеността за натиска, миграционния натиск, с който се сблъскват страните, които са на първия ред, така да се каже, в сирийската криза, особено и България. България извърши много в сътрудничество с е, комисията с офиса за бежанците и други е, институции, за да не се влуши положението все повече. И ни се струва, че като че ли е положението за момента е стабилизирано, поне не става по-лошо. Разбира се, съществуват много предизвикателства, както говори и господин Енгел положението на мигрантите, на бежанците, проблема с това, че има много необработени още документи, възможността за интегриране на лицата, които вече са получили международна защита. И в такъв смисъл се е, отвори и е, въпроса за член 33 от Дъблин 2. Да, в момента комисията разглежда този въпрос – Напълно наясно сме, че ако се задейства член 33, е, комисията трябва да излезе с е, препоръка. Това не е наказание, не е обвиняване на България. Просто начин да се е, признае, че има сериозен проблем, тежко положение и нашата препоръка ще е много ясен сигнал, че България не е сама и Европейския съюз е готов да я подкрепи за преодоляване на кризата. Също така ще се отправи публично е, искане за подкрепа на България, включително материална и оперативна помощ. Също така искаме да подчертаем, че помощта, която комисията вече е, оказва, ще продължи така или иначе. Решението за препоръка по член 33 всъщност се взема от комисията. В момента се обсъжда този въпрос и е, в е, съответния срок ще излезем с е, решение на колежа на комисарите, което ще е една допълнителна стъпка в тази посока. Благодаря председателката, благодаря за отговора. В Комисията по економически въпроси също ще гласуваме, ще дам и там и ще дам сега думата на господин Ангел за кратко обобщение. Само искам да кажа още нещо. Имаше предложение, да се изпрати доклада в е, комисията АФЕД. Мисля, че е много добра тази идея и ще поръчаме на секретарията да го направи, защото и комисията по външни работи ще може да се възползва от него. Заповядайте, господин Енгел, да приключим дебата и виждам вече, че и колегите идват за гласуването. Благодаря, госпожо председател. Не искам да задържам много заседанието тук нататък. Искам само да благодаря на колегите за дискусията, благодаря и на комисията за подадените ни данни и разясненията. По доклада нямам какво да добавя. Виждам, че той се посреща с задоволство от тези, които са засегнати от него. Затова спирам до тук. Председателката, благодаря. Благодаря за това, че работихте по тази тема и преди да приключим тази част от нашето заседание, нека да ви кажа, че следващото ни заседание е на 24 февруари в Страсбург. Там ще гласуваме. Всички трябва да бъдат там. И на 6 март сутринта също имаме заседание в Брюксел. 10, извинете, поправя се председателката, не 6, 10 март. Тогава ще проведем и съвместно заседание с членове на нашата комисия. Сега след 5 минути започваме гласуване. Благодаря за участието.